Е, доклад е, на е, госпожа Млинар интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент. Първо давам думата на докладчицата за 4 минути. Госпожо комисар, целта на интегриране на принципа на равенство между половете е да се постигне истинско равенство между мъжете и жените в нашето общество. Въпросът е как ефективно да постигнем тази цел. Затова тя трябва да влезе в умовете и сърцата на хората. Истинското приемане на равенството между половете изисква промяна на менталитета и поведението, не само по отношението на третирането на жените, но също така а, в качеството на отношенията между хората изобщо. И е, обикновено жените е, водят е, тази дискусия и работят за създаване на научна и стратегическа база за необходимите стъпки за прилагане на принципа на равенството между половете в всекидневния живот. Затова искам най-топло да благодаря на всички колеги, които допринесаха за създаването на този доклад – сътрудничиха по един конструктивен начин. Сита Питикайне, Еленора Ференца и Моника Вала. Искам специално да ги спомена поименно. Чрез такова хоризонтално сътрудничество сега имаме един споделен, балансиран текст. Обаче, за общественото мнение, принципа на равенството между половете е все още понятие, което не е изцяло прието. Необходимо е вграждането на това понятие в прилагането, мониторинга и оценката на политиката. Необходимо са, необходими са средства, за да може да се насърчава равенството между половете. Необходими са стъпки за създаване на по-дълбоко разбиране на проблема – главните проблеми са следните. Първо, става дума за процес за насърчаване на равенството на половете в политиките. Това е една от измеренията на това понятие. Другото измерение се отнася до представенето, представителството на мъжете и жените в различните области на политиките. За жалост, това понятие като че ли няма въздействие върху процеса на взимането на решения. Второ, проблемът е пред няколко резолюции по отношение на принципа на равенството между половете. Но анализът показва, че системата е раздробена и не особено ефективна. Време е да се вземат коригиращи мерки и да се осигури ефективна обратна връзка – за да не останат тези резолюции само на книга. И накрая най-добрият начин за стимулиране на равенството е чрез добрия пример. Просто да се покаже как това трябва да се направи. Равенството между половете е принцип, който е занегнал в договорите и кой, ако не институциите на Европейския съюз, трябва да дадат най-добър пример в това отношение. Затова Докладът препоръчва изграждане на междуинституционна мрежа, включително с участието на съвета и комисията. Смятам, че политика, която отчита нуждата от равенство между половете, трябва да покаже как по-добре да се разбира нуждата от, и ползата, която ще имат и мъжете и жените от равенството между половете. Надявам се, че докладът ще а, помогне за по-дълбокото разбиране на този проблем и ще даде възможност да си набележим по-амбициозни цели. Благодаря, госпожа докладчик. Сега преминаваме направо към спонтанните изказвания. Има много желаящи да се изкажат. Обикновено се дават 5 минути за тези изказвания. Ще дам малко повече време, но моля бъдете кратки. Първо, госпожа Сенджова. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Млинар за представенето на този доклад. Считам, че той е много важен. Това, което тя каза, наистина е вярно. Европейския парламент трябва да дава пример и трябва да показва възможностите за жените в политиката и на други постове. Има още много работа, която трябва да се свърши и считам, че все още а, иерархията на Европейския парламент трябва да вземе предвид а, това и трябва жените да са в най-висшите постове на управлението. Трябва също да се създадат условия за жените да поемат тези отговорности. Смятам, че доклада е много добър в това отношение, но до някъде съм против, например, идеята за обучение или пък сертифициращи такива курсове или пък планове за а, включването на жените. Това е твърде много администрация и а, няма да изпълни целта, към която се стремим. Е, аз няма да гласувам за а, този елемент. Моля ви да бъдете кратки, казва председателката, за да могат повечето от вас да вземат думата. Госпожо Лор. Благодаря, госпожо председател. Днес имам рожден ден. Утре, 8 март, е Международния ден на жената. И късмет това е рождения ден и на майка ми. Много се гордея, че е, на такива дни различни поколения празнуват борбата за равенство между половете. И точно на тази е, дата е, парламента ще гласува парламент, на който аз съм съавтор. Това са по-високи стандарти, най-добри практики при спазването на равенството между институциите и във всяка отделна институция. От самото начало правата на жените и равенството между половете са в сърцевината на европейския проект. Ето защо е символично, че на Международния ден на жената ние правим един сериозен анализ на това, което сме постигнали, какви решения взимаме, защо ние не сме отразени в структурите на властта, защото равенството между половете предполага ангажимент от страна на мъжете и на жените да извършат промените. Аз приветствам този доклад. Следващи изказващ се. Госпожа Томашек. Поддържам призива за по-активно включване на жените в дейността на обществото. Но това е въпрос, който се отнася не само до жените, но и до мъжете. Трябва да направим необходимото, за да може жените да работят по-успешно в бизнеса, да използват своите таланти. За жалост, не мога да поддържам, да подкрепя доклада, тъй като мисля, че той върви в погрешна посока. Никога не съм чувала по-неуместни предложения за хармонизиране на частният живот и бизнеса. Политиките е, в тоталитарните режими не са направ... никога не са правили нещо подобно. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Фарнева има думата. Аз съм напълно съгласна с казаното от докладчика. Надявам се да приемем доклада с широко мнозинство. Този доклад е много, много подходящ. Утре Международния ден на жената. Даже закъсняваме и трябва да наваксаме това закъснение относно представянето на жените в а, висшите постове. Нямаме също и оценка на въздействието, свързано с нашите собствени решения. Нямаме и вземане предвид на равновесието мъже-жени при е, финансирането. За утрешното гласуване това, което въжи е да има действие след гласуването. И се надяваме, че ще има подсилване на специфичната мрежа, която съществува в Европейския парламент и че ще получим истински доклад от комисията за равенството. Госпожа Тон сега in najbrž je jutri slučaj da je dan žensk ampak te teme bi se morali dotakniti večkrat ne samo на Аз искам да благодаря на докладчика за чудесната работа. По една щастлива случайност е, на Международния ден на жената е, ще гласуваме, но тази тема трябва да бъде разисквана всеки ден. Всеки ден от годината, защото все още има много неравенства в много области, като например например, в е, предприемачеството, а също така и е, е, в представителството на жените в управителните съвети на големите дружества. Разликите са огромни. Има развитие в обществото. Виждаме, че жените участват в по-голяма степен в взимането на решения, но трябва жените да участват по-активно в предприятията. По този начин те ще постигат много по-добри резултати резултати. Много е важно един ден вече да не се гарантира участието на жените чрез квоти. Пасто Говорим за модернизиране на нашето общество. И политиката, публичната политика трябва да насърчава равенството между половете. Като учита също нормативността да се я опазва човешкото достоинство. Приветствам тази резолюция и Европейският парламент трябва да а, направи оценка на въздействието на тези усилия, за да можем да използваме по най-добрия начин ресурсите, с които разполагаме. Това е в духа на демокрацията и затова подкрепям тази резолюция. Господин Суейбек. Благодаря, госпожо председател. Да, този доклад е абсурден. Тук се казва, че трябва да се зачитат правата на ЛГБТИ, както и всички останали идентичности, както и да се иска представяне на всички полове в различните висши позиции. Кои полове, какво трябва и какво искате да дефинираме тук? Също трябва да се подкрепят момчета, момичета, мъже, жени и всички останали полови идентичности. Мисля, че а, тук става малко смешно, едва ли не, а, за това, което говорите, че трябва да се използва един неутрален език спрямо половете. А, бих казал, че всички, всички разбирате равенство, за какво говорим, когато говорим за равенство между мъже и жени. Е, подкрепям ви да подкрепите изменение. Моля ви да подкрепите изменение номер 4 по време на утрешното гласуване. Госпожо председател, бих е, искала да ви честитя предварително 8 март. Е, но с този доклад няма да честваме е, същински 8 март. Е, е, защото няма да се предотврати дискриминацията. Комисията жени ще стане супер комисия, която ще бъде над всички останали европейски, е, комисии в Европейския парламент и ще се наруши процедурата. Ще се създаде повече бюрокрация, по-малко и по-малко Европейския съюз, все по-малко и по-малко прозрачност и все по-малка загриженост за проблемите на жените. Ето защо не мога да подкрепя този доклад. Говориме за интегриране на принципа на равенството между половете в работата на Европейският парламент. В доклада се съдържат насоки за работата на отделите човешки ресурси. Също така засегнате и въпроса на ЛГБТ хората И колко пари ли се харчат за постигането на тези принципи, теологични принципи? Мисля, че трябва да помислим по този въпрос. Благодаря. Нека да кажа, че и моята майка има рожден ден днес. През 73-та година жените, които бяха омъжени, трябваше да се отеглят от работа. Виждате, системата се промени. Има много повече логика в това, което е сега. Така че, виждате ли, Европейския съюз и Европа се е променяла с цел да отговори на промените между половете. Сега имахме избори. Имаше квота за жените кандидати 30%. Много хора казва, се изказаха против. А, защо, а, защо обаче а, тази квота, въпреки че са съгласни хората с нея, като че ли не функционира? Добре, спираме до тук, казва председателката, а сега комисаря Юрова. Госпожо председател, дами и господа депутати, бих искала да благодаря на госпожа Млинар за проекто доклада върху интегрирането на принципа на равенството в Европейския парламент. Равенството между половете е много важно, за да се постигне равенство между мъжете и жените. За Европейския съюз това е член 8 от договора за функциониране на Европейския съюз. Според него в всички свои дейности Европейски съюз трябва да се стреми да отстрани на равенството и да насърчи равенството между мъжете и жените. Е, но равенството между е, половете предполага задължения. Всички европейски институции, включително Европейския парламент и Европейската комисия, е, са изправени пред постоянното предизвикателство да приложат на практика равенството между половете и по този начин да подобрят ефективността на работата си така а, а, наречения устойчив подход за специфично равенство а, доказа, че е, е успешен. А, и то не само на ниво Европейски съюз, но и на национално, регионално и местно ниво. Европейската комисия прилага този е, двойствен подход, особено когато по ангажименти за равенство между половете за период от 2016-2019 година. В този документ за стратегия е, се подчертава, че при принципа за равенство между половете, но е необходимо това да бъде включено във всяка политика на Европейския съюз в закон законодателството и в програмите за е, финансиране. Тоест, това са постоянни усилия, за да се включи равенството между половете в е, всеки аспект на намеса на Европейския съюз. Е, тоест, това предполага изследване на действието на комисията спрямо мъжете и спрямо жените и необходимата адаптация отново за да се насърчи равенството и за да не се възпроизвежда неравенство. За да наблюдаваме прилагането на равенството между пъловете и жените, Европейската комисия е, ще е, умисли изработването на доклад по този въпрос през 2017 година. Е, е, е, има е, генерална дирекция правосъдие и потребители играе основна роля при прилагането на равенството. Но бих искала да благодаря на госпожа Уърт да й честития рождения ден и да поздравя всички с утрешния Международен ден на жената. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря госпожо, госпожо комисар. Ние също